Сега кратко представяне на доклада на госпожа Евангелиня Дзампази за психичното здраве. Господин председател, господин комисар, почитаеми колеги, днес все повече се разбира, че не може да има здраве без психично здраве. Разбираме, че проблемите на психичното здраве често излизат на преден план и че имат огромно въздействие върху личният, семейният и социалният живот на индивида. Също така голямо внимание имат те и върху семействата на жертвите. Цифрите говорят сами за себе си. Един от човек на четири ще има психични проблеми поне веднъж през живота си. Това са някои от най-често срещаните болести и до 2020 година ще бъдат най-често срещаното заболяване в развитие си свят. Голям брой от самоубийствата могат да се, се дължат на психични отклонения. Хората с увреждания по-често страдат от психични проблеми в една застаряваща Европа невродегенеративните заболявания стават все по-чести. Всички сме съгласни, че решаване на проблемите на психичното здраве с общи усилия е от най-голямо значение. Всички трябва да участват в тази работа. Наш дълг е да работим за психичното здраве на гражданите на Европа, да защитаваме правата на онези, които страдат от психични заболявания това е неразривно свързано с политическата позиция на нашата социална политика. Най-напред имахме зелената книга от Европейската комисия. Втора стъпка беше Европейската конференция под надслов Заедно за психично здраве. Там бе прият Европейски пакт за психичното здраве. докладът, по който аз бях докладчик, беше прият единодушно от нашата комисия. В него се предлагат мерки за укрепване на психичното здраве, борба с маргинализирането на психично болните, оказване на помощ и необходимото лечение на тези, които страдат от психични болести. В нашия доклад ние подчертаваме значението на предоставянето на висококачествена, достъпна а, и всеобща, а, всеобща, всеобщо здравеопазване в областта на психическите заболявания. Необходимо е също така да се осигури по-добра подготовка на кадрите, от които зависи незабавната намеса и помощ на психи, за психично болните. Ние бихме искали да се предотвратят а, а, психичните заболявания чрез съответна профилактика и призоваваме страните членки да подкрепят организациите, които помагат на психично болните. Необходима е също така платформа за координиране и проследяване на работата за постигане целите на пакта, който беше прият на въпросната конференция. Необходими са също така показатели, които да а, отчитат дали вървим в правилна посока. Необходими са предложения за пете приоритетни области на пакта. Кои са тези приоритети? предотвратяване на депресията и самоубийствата. Абсолютно необходим е транссекторен подход, разработване на съответни програми, здравословна социална среда в училищата, в работните, на работните места и в семейството, подобряване на качеството на живот на гражданите, а също така борба с социалната изолация и предоставяне на информация. Затова бих искала да благодаря на всички колеги, които помогнаха за доклада. Необходимо е ясно да кажем, психичното здраве е социално благо от много голямо, от голямо значение. Благодаря. Сега господин комисарът. Господин председател, уважаеми депутати, поздравявам Европейския парламент е, и докладчика Цампази за този доклад по своя инициатива за психичното здраве, в който се посочва важността на психичното здраве върху обучението, социалното сближаване в Европейския съюз. Този доклад се приема две години след приемането на резолюция по Зелената книга по психичното здраве на комисията, настоявайки за повече действия в тази област. Има известни основания за оптимизъм, има по-голяма яснота за важността на психичното здраве, отколкото преди няколко години. Това е ясно от подкрепата, която беше дадена от пакта за психично здраве и благоденствие и конференцията на високо равнище по същите въпроси. Извършва се активно при разглеждане от страна на държавите членки на техните стратегии за психично здраве. В училищните програми в Обединеното кралство са включени въпроси, свързани с живота. Работодателите все повече осъзнават колко важна е връзката между доброто състояние на хората и продуктивността и работят за повишаване на благосостоянието на работниците. Но няма основания за самодоволство. Още много неща следва да бъдат направени. Сегашната финансово-економическа криза може да създаде нови рискове за психичното здраве. Някои от държавите членки могат да бъдат изкушени да намалят финансирането за здравните си системи и за заведенията, които полагат грижи за психично болните. Несигурността на работното място, нестабилността на доходите, растящата безработица създават нови опасности за психичното здраве. През следващите две години комисията ще организира редица тематични конференции по пете приоритета на пакета за психично здраве съвместно с председателствата на съвета и държавите членки. Първата ще бъде по социалната изолация и психиатричните грижи. Ще се организира чешкото председателство през май на тази година втората конференция по психичното здраве сред младежите и образованието ще се проведе по време на шведското председателство в Стокхолм. Следващата конференция ще бъде за преодоляване на депресията и самоубийствата в Унгария. Испанското председателство по-късно ще организира конференция за психичното здраве сред възрастните. Ние също организираме още две конференции на работното място и борбата срещу стигматизирането и социалното изключване. Доклада на парламента включва много предложения, които ще бъдат важен принос към дебата на посочените конференции. Това показва, че съществуват много възможности да се предприемат действия в сферата на психичното здраве. Едно от предложенията в доклада е да се създаде структура, която да наблюдава прилагането на Европейския пакт за психично здраве и благосъстояние. Това ще бъде полезно, ако се извършва периодичен преглед на постигнатото трябва да видим по какъв начин можем да реализираме на практика тази идея. Отново искам да благодаря на Европейския парламент и на неговия докладчик за този доклад, който подкрепя предложенията на комисията и за интересните препоръки. Благодаря. Ще гласуваме утре в 10.30. Uh тук се намаля осветлението, вероятно това е за економия, економия на енергия. А, и а, а, това е много на място, защото сега